след едноминутните изказвания. Започваме с господин Диас Демера. Заповядайте. Благодаря. Аз съм тук, за да защитя 85 работници Лактия Звия Солитанас, френска компания. Става дума за 50 милиона. Говорим за 94 милиона литра годишно. Тук става дума за закриване на предприятие и изнасянето му. Тази фирма е ефективна, тя създава работни места развива определен регион и сега е изложена на заплаха. Защо? Онези, които продават фирмата, се интересуват от своята печалба, не се интересуват от работниците. Европейската комисия трябва да приеме необходимите мерки, за да блокира подобни придобивания. Настоявам за защита на работниците и гражданите трябва да са информирани за това, което се случва. Тази фирма не бива да бъде закривана. Господин Пикола. Миналата седмица изтекоха документи, които а, провокираха доста шум по отношение на ТИТИП. Гражданите трябва да имат възможност да изразят мнението си. Ние също носим своята отговорност. В крайна сметка, ние взимаме решения. Но популизма отново а, има своя вреден ефект. Не само изкривява фактите, но пречи и на а, нашите преговори. Вместо да защитим стандартите които имаме в, в обществото. Трябва да се постави акцент върху защитата на работниците. Трябва да се постави а, акцент върху малките и средни предприятия, да се премахнат пречките, да се а, помисли за геномодифицираните организми. Всички, които преговарят в европейските институции, не трябва да отстъпват от стандартите, които толкова дълго сме се борили. Трябва да докажем своята опоритост. Благодаря, госпожа Билбао. Gracias, presidente. El gobierno español celebró la... Благодаря. Испанското правителство миналата седмица отбеляза за световния ден на езиковото разнообразие. Всичко беше излъчвано по телевизията, дори и на баски. Обаче не беше взето предвид изцяло езиковото разнообразие. Гражданите от Наваро нямаше как да гледат въпросните излуч... следят въпросните излучвания. Куцаше разпространяването на информация и не беше гарантирано езиковото разнообразие, а това разбираше е в разрез с, с, а, отделните права и свободи. Благодаря. Заплахите на Турция към Гърция преминават всякакви граници. Не само в, в, в Егейско море, но също така и в района на Средиземно море с нарушаване на гръцкото въздушно пространство и териториални води. Това създава опасности от инциденти във въздуха и морето. Подобни инциденти имаше и в миналото, но сега като че ли ситуацията се влушава. В момента Гърция е принудена да защитава националните си граници въздушни граници, морски граници, което струва много скъпо, особено за страна с толкова висока дълга. Ако Европейския съюз иска Гърция да съкрати военния си бюджет, тогава е, Съюза трябва да играе по-важна външополитическа роля. Благодаря, е, госпожа Паркър. Миналата година Миналата година предупредих тук в парламента какви са опасностите пред децата, които а, преплуват и изчезват а, и биват откраднати от трафиканти и отведени някъде из Европа. Сега цифрите са ужасяващи, те са много по-високи. Януари тази година вече 10, 000 деца са обявени за изчезнали. 5 000 само в Италия, 1000 в Швеция. Ние просто не знаем къде са тези хора, така казват властите, не знаем с кого са и какво правят. Ангела Меркел и други фанатици на тема отворени а, граници да дойдат в Европа. И много хора приеха тази покана. Веде до жертването на толкова много деца. Жертваме идеологията и този парламент не предприема нищо. Е, Домнул Тери Кабрас. Господин Тери Благодаря, господин председателю, в Деня на Европа искам да спомена две неща. Европейският съюз преминава през тежки времена, през тежки изпитания и трябва да се дистанцираме от евроскептиците. Трябва да разрешим проблемите си, като заложим на повече Европа. Европа е нашият голям проект. Средносрочно трябва а, да действаме целенасочено. А, трябва да се застъпим за човешките права и за благоденствието на всички. Искам да кажа, че моите съграждани са, са за една Европа, която по, поема повече отговорност и е по-солидарна. Европа, която защитава правата на всички. Каталуния може да се застъпи и повече, ако а, се превърне в нова държава в Европейския съюз. Госпожа Бил. Благодаря, господин председател. 180 милиона хектара гори се намират на територията на Европа и Франция е трета по площи. За съжаление, този сектор е в този сектор бяха загубени десетки хиляди работни места. Наскоро беше затворено поредно предприятие това е резултат от дъмпинг, организиран от е, Китай, на която, в която изнас, страна, в която изнасяме огромни количества дървен е, материал на ниски цени. Дървеният е, материал би трябвало да се преработва максимално близо до районите, в които се добива, вместо да се изнася в други страни. Китай субсидира своите производства. Европейския съюз забранява тази практика в интерес на ултралибералните практики. Председателят прекъсва ораторка. Господин Зарянополос има думата. Европейския парламент реши да преименува 9 май от деня е, на борбата срещу фашизма на денят на Европейския съюз. Вие в общи линии приравнихте фашизма с комунизма и омалважихте усилията на всички антикомунисти, всички, които са се борили с фашизма в Европа. Опитвате се да промените историята и създавате обстановка, в която фашизма пак процъфтява. Не можете да изтриете така историята. фашизмът и нацизма трябва да се наричат с истинските им имена. И това е ден, на който трябва да празнуваме страхотната победа срещу фашизма и нацизма. Стотици милиони хора са измряли. Нека да не забравяме, че Червената армия ам, сложи знамето а, на Райхстага точно на този ден. Председателя прекъсва госпожа Тонг. Hvala lepa за беседа, spoštovani predsedujoči. Благодаря, господин председателю. Днес честваме Деня на Европа всяка година на този ден правим на равносметка какво сме постигнали и как да се справим с предизвикателствата в бъдеще. Днес обаче съществуват много предизвикателства, няма солидарност, няма правилни решения. Европейският съюз трябва да предприеме нещо, трябва нещо да се промени и то веднага. Има много важни теми, като миграцията и економическата криза, които не могат да бъдат пренебрегвани. Не трябва да забравяме и останалите си проекти, които в момента се изготвят. И един от тези проекти е ем, свързан с Европейският паричен съюз. В Във всяка една държава членка ще са необходими структурни реформи в тази насока. Няма да е така лесно, но ще си заслужавам. Благодаря ви. следващи урок. Лунile trecute Комисия Европа през последните месеци европейската политика предложи либерализация на визовия режим за грузински граждани. Предложението на Европейската комисия е резултат от внимателен мониторинг върху напредъка на грузийската грузинската държава. Напредъкът на Грузия беше отбелязан от европейските институции и аз мисля, че Европейския парламент и правителство на държавите членки трябва да подкрепят предложението на Европейската комисия. Румъния беше и е подръжник на европейските стремежи на Грузия, особено за изпълнението на споразумението за асоцииране и либерализация на визовия режим. Повечето европейски страни отбелязват положителните промени в Грузия и решителността на тази страна да спази критериите на европейските институции. Разбирам очакванията на грузинския народ по отношение на този въпрос. Благодаря, господин Йожо. Благодаря, господин председател. Селските, планински и отдалечени райони са изправени пред голяма криза и енергийна бедност. Едно от измеренията на тази енергийна бедност е ниското ниво на енергийна ефективност в офис градите и в апартаментите. Предвид тези високи разходи, местното а, а, население има големи проблеми, ситуацията му е трудна. Затова искам да подканя комисията да обърне внимание на този проблем и да задели средства в фондовете, за да окоръжи енергийната ефективност да упрости процедурите за средства от фондовете и да а, разпространи информация към местните населения, така че те да бъдат по-добре информирани за това какви възможности имат и какви средства могат да използват от фондовете. Важно е да повишим енергийната ефективност в тези региони. Благодаря. Благодаря, госпожа Лопес. Е, Днес отбелязваме 71 години от победата над фашизма, 71 година от победата на борбата срещу варварството и фашизма в моята страна. Е, това е само допълнителен елемент от е, мозайката на нашите борби. През Днес Европа излага на опасност достоинството на работниците, не се грижи за хората си, не се грижи за мигрантите и се подава на чудовищата и многонационалните предприятия. Подава се на строгите економии и нечовешкото и лице. Нека да си спомним за всички, които се бориха срещу фашизма. Техните борби са много по-актуални днес и само като се организира работническата класа можем да се преборим срещу капитализма. Благодаря. Госпожа Мой има думата. Няма я. Господин Любретон. Господин председател, комисаря Московиси каза, че беженците подкрепят растежа и именно благодарение на бежанците еврозоната ще постигне растеж. Разходи обществените средства за, за бежанците и имат ефекта на економически подем. Реалността обаче е съвсем различна. Няколко проучвания през последните години говорят за катастрофалните последици на миграцията във Франция през 2012 година беше изчислена, че цената е 10 милиарда. Друго проучване говори дори за 80 милиарда, като се включ, отчетат всички преки косвени разходи. Полиция, здравеопазване, жилища всъщност още един път потвържда, се потвърждава това, че Европейската комисия действа в ущърп на европейските граждани. Благодаря. Думата има господин Ролан. 23 милиона европейски граждани в момента са без работа, 76 милиона са неквалифицирани. За тези цифри се крият човешки драми. Социалният ни модел – е, е изправен пред заплаха. Рамката за стажове, разработена от Европа, говори за това, е, образованието дава резултат и това е път, който води до заетост. Стажовете трябва да бъдат насочени към онези умения, които са необходими на пазара на труда в тази дейност трябва да си взаимодействат всички местни власти, политици и бизнес. Целта е да се осигури професионално образование, за да се постигне економически растеж. Европейския съюз има нужда от позитивен проект. Председателят благодаря господин Бланко Лопес. Благодаря, господин председателю. Стотици хиляди испански семейства са били прогонени от домовете си. Единственото, което обаче казва правителството е да има търпение. Стотици хиляди страдат от това, че ам, законодателство в областта на отпускането на ипотечни е, кредити не, не е достатъчно добро. И а, испанското правителство не дава никакъв отговор. Нека Европейската комисия а, да сложи край на тази оплетна ситуация, свързана с поредбите за ипотечните кредити в Испания. Господин Салимович. Благодаря. Много тъжна информация получаваме от мониторинга в наблюдателите в източна Украина. Там има нарушение на примирието. Имаме случаи на насилие на фронта и то в огромни пропорции. На ежедневна база имаме случаи. Очевидно там също така има нарушение на човешките права, а Европейския съюз просто стои и наблюдава всичко това. Споразумението, което беше постигнато от тристранната група, имаше за цел да гарантира че боевете ще бъдат прекратени. Трябва обаче да се уверим, че това се случва и че наистина трябва да постигнем реално примирие за хората, които живеят в този район. Там има хуманитарна криза и получаваме информация за това. Необходимо е да се погрижим и да вземем някакви мерки. Благодаря. Господин Карти, госпожа Карти. Няма го. Госпожа Нириада. Господа, миналата седмица бях на изслушване за публичното банкиране. Има много процедури, които можем да приложим в Ирландия. Необходимо е да се съгласува сътрудничеството между частния банков сектор и обществения такъв. Частните банки имат голямо влияние върху обществото и налагат големи лихви. Защо ние поддържаме и издържаме тези банки, които на практика крадат от обикновените хора? Ние в нашата политическа група смятаме, че трябва да се помогне на малкия бизнес да се развива. И искаме да подкрепяме малките и средни предприятия за да се подобри економиката. Трябват промени в това отношение и то веднага. Благодаря. Госпожа Фоншток. E Управителният съвет на ЕЦБ миналата е, седмица обяви, че ще се ам, премахне евро, банкнотата на стойност 500 евро. Вярваме ли наистина, че това ще доведе до намаляване на престъпност, престъпността и че престъпници ще бъдат спрени от това, че ще им трябва два куфара с пари, а не само един. ЕЦБ и Марио Драги трябва да се справят с минусовите лихви. Тези, които губят от парите си, защото лихвите са отрицателни, разбира се, ще прибягнат към теглянето на пари. Разбира се, наличните парични средства представляват свобода, свобода, като не трябва да бъде отнемана на хората. Благодаря ви. Господин Богович, миналата година в Европейския парламент хармонизирахме документи като основа за преговорите от страна на Европейската комисия за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Наскоро чухме информация за тайни документи, разкрити от Greenpeace и други неправителствени организации, но Европейската комисия като не можа да реагира на тази информация правилно. Липсата на прозрачност е една от най-сериозните заплахи пред това споразумение. Призовавам Европейската комисия в контекста на това споразумение – да се опита да постигне всички резултати в областта на, на хранително-вкусовата промишленост, да не разчитат за информация европейските граждани на неправителствените организации. Госпожа Уорд. Благодаря. На 9 май, преди точно 66 години, декларацията на Шуман дава една визия за мир в Европа, за възстановяване за прекратяване на геноцидите. Това е документ, който се превръща в основа на Европейския съюз. Днес празнуваме този ден и в същото време продължаваме да виждаме военни престъпления и геноцид в рамките на същия този съюз. Виждаме прояви на расизъм и насилие из цяла Европа. Европейския съюз трябва да се съобрази с историческото си наследство и да се погрижи да формира политики, които да спрат масовите а, жестокости и прояви на геноцид. Аз работя с едно антирасийско европейско движение и ние се опитваме да повишим информираността за това, което се случва в, а, което се е случило в Босна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 ам, застудявания, които доведоха до образуването на слани и доведе до а, опосушаване на реколтите на много земеделски стопани, които се занимават с овощарство и Унгария, Австрия също бяха засегнати от мерките, които бяха въведени следствие на ембаргото, наложено над Русия. Трябва да помогнем на засегнатите производители, трябва да подкрепим производителите, които са засегнати от природните бедствия и не само от тях. Само ако им окажем, окажем помощ, ще можем да окажем подкрепа на европейските зеленчукопроизводители и овощари. Господин председател, това е важен момент за почтенските и куриерски услуги в е, Европейския съюз. Законите в момента се а, е, преразглеждат и имаме наследство от предишната комисия. Реално а, е, защитават се ком, а, интересите на различните компании и на домакинствата. Но, според евроскептиците, нямаме нужда от приватизация на почтенския сектор. Нека да не забравяме колко е важен той за заетостта, за новите технологии, за дейностите базирани онлайн. Всичко това трябва да бъде урегулирано, защото то касае живота ни. Има повече от половин милион работни места в почтенския сектор и ние искаме този сектор да процъфтява. Аз, както и много други членове на този парламент, повече от 50, подкрепяме кампания, която да подкрепи възможността на гражданите да участват в този процес. Подкрепете ни и вие. Благодаря, госпожа Шойдрова. Благодаря. Преди 65 години господи гос... беше прията декларацията. Европа се опита да се възстанови от травмите на войната. Политиците се питаха какво да направят, за да не допуснат ужасите от миналото. Създаването на нов орган, чието, чието решения да обвързват Франция, Германия и другите присъединяващи се страни. Това ще бъде първата стъпка към Европейска федерация, която е необходима за опазване на мира. Преди 65 години стана ясно, че Пътят към сигурността на Европа не е лесен. Според мен е полезно това да се напомни. В Чехословакия ние се радваме на свобода и сигурност. Създателите имаха кораж, нека и ние да имаме кораж. Госпожа Грапини, е, искам да взема отношение по няколко случаи, които все още не са разрешени, са свързани с реститу... реституции в Румъния. Има дискриминация срещу унгарското малцинство и реформаторската църква. Румъния, както а, всяка друга комунистическа държава, премина към процеса на реституиране на собственост след 1989 година. През 90-та година имаше 3 милиона души, които а, са а, били наематели в а, сгради, които са били национализирани. Процедурата е много м, тромова, защото не съществуват документи. Няма обаче доказателства за това, че е имало дискриминация при. А, провеждането на реституции. Има пример с, с сграда, която е предоставена на реформаторската църква, обаче сградата представлява опасност за жителите в сградата и е било спряно електричеството в сградата. Благодаря ви. Е Уважаеми уважаеми господин председателю. Голямо постижение е премахването на нацизма. На 8 май, на 9 май се чества падането на нацизма в Рига и в други латвийски градове е, улиците са пълни, защото хората честват е, падането на фашизма. Много хора започват нов живот след падането на нацизма. В Европейския съюз има нужда от солидарност, братство и ам, не трябва да има граници. Трябва да покажем на другите на какво сме способни обаче има много хора, които все още нямат право да участват в изборите. Утре ще започнем в 9 часа.